написано. Please. Micro, please. You, mr president i have a point of order. i rise under rule eleven правило 11, секция 3, процедурен въпрос. Миналата година председателския съвет а, назначи ги Верховстат като основен преговарящ на Европейския парламент за Брексит. Господин Верховстат обаче взема други 4 поста. Той взима голяма заплата и над 10 000 евро получава месечно. Той е човек на честа на достоинството. Тогава как човек като господин Веховстат може с чиста съвест да изпълнява всичките си задачи на тези четири различни поста и да води преговори от името на Европейския парламент за Брексит. Моля да преразгледаме неговото назначаване. mr president господин председател след като е, британският е, парламент е, прие решението за започване за Брексит и ще бъде задвижен член 50 господин председател господин Фарач, който иска да, разши, да разтури Европейския съюз, получава огромни суми без да прави нищо тук в този парламент. А, той а, е, иска обаче да тази привилегия да не се отнася за онези, които искат да останат в Европейския съюз. Благодаря за предложението, но не е това заседанието, на което ще говорим за Брексит. Ще има дълги дебати, важни дебати по тази тема, затова предлагам да минем към работата, която така ли че е за днес. Е. Кораца Билт, заповядайте. Искам да попитам заместник-председателя господин Тимерманс дали отсъствието на госпожа Бенковска комисаря отговарящ за вътрешния пазар и на заместник-председателя господин Катайнен днес сутринта, когато разглеждахме преразглеждането на директивата за огнестрелните оръжия, бе случайност или съзнателно решение от страна на комисията. Решение да не ни представи важен законодателен акт, отнасящ се до вътрешния пазар. Вече в продължение на година обясняваме, че не става дума за законодателен акт за борба срещу тероризма, а за акт въвеждащ минимални стандарти в рамките на вътрешния пазар. Защо ви е толкова трудно да разберете за какво става дума в тази директива? Благодаря, господин председател. Please. Заповядайте. Ана Гомеш. Ана Гомеш. Господин председател, Трагедия се случи преди няколко дни в Етиопия. Над 60 човека, по-голямата част от които жени и деца, загубиха живота си в свличане на сметище. Това се случва в държава, която е основен получател на средства от Европейския съюз. Трябва да изразим солидарност с народа на Етиопия. Но освен това трябва да поискаме Европейската комисия да проучи е, нивото на лошо управление там. Да видим какво точно финансираме в Етиопия, държава в която хората губят живота си и са, е, техния живот е на милостта на техния диктатор. Благодаря. I have decided взех решение да наложа санкция на господин Корвин Мике за изказването му. Made... За изказване, което направи по темата жени по време на пленарното заседание на 1 март 2017 година. То бе направено по време на дебата за разликата в заплащането между мъжете и жените, като председател бе Дама, заместник-председател Гепхарт. Смятам, че неговото изказване представлява нарушение на принципите, заложени в член 11 от вътрешния правилник за дейността. Следователно, по силата на член 166 от правилника и отбелязвайки писменото изявление, което бе изпратено от господин Корвин Мике, взех решение да наложа следните санкции. Първата санкция отнемат не на правото на дневни надбавки за период от 30 дни. Освен това, и без това да накърнява правото да гласува в пленарната зала, временно замразяване от участие във всички дейности на парламента за период от 10 дни, като това се брои от днес. Освен това, на господин Корвин Мике се забранява да представлява Европейския парламент в междупарламентарни делегации, междупарламентарни конференции или интеринституционални форуми за период от една година, като това се брои от днес. The decision депутатът е уведомен за това решение. И сега преминаваме към гласуване. Преминаваме към гласуване. Доклада Гирлинг. Отговорно притежаване и отговорни